Merci beaucoup. Господин президент на Република Кот Дивуар, добре дошъл в Европейския парламент. За нас е удоволствие и чест да ви приветстваме с добре дошъл днес в Страсбург. Вчера се срещнахме с председателя на Африканския съюз. Това беше в рамките на засилването на партньорството ни с Африканския съюз от една страна и държавите членки на Европейския съюз. Искам да поздравя отличната ви работа в вашата страна за излизане от гражданската война за засилване на върховенството на закона и на институциите, да се диверсифицира и динамизира економиката и промишлената основа на държавата, да се подобрят социалните показатели. Кот Дивуар е сред економиките, които имат едни от най-високите темпове на растеж в световен мащаб. Останалите държави от Африканския, африканският континент могат да го ползват за пример. Но има много какво да се направи по отношение преодоляване на бедността в областта на образованието, здравеопазването, достъпа до питейна вода и електроенергия. Кот Девуар, както и Европа, бяха засегнати от терористични нападения. Това е бич, който е нещо, с което не можем да се справим сами. Ние трябва да се сътрудничим в тази област и посредством регионални организации като ЕКОВАС и Африканския съюз. Европа и Африка споделят същите предизвикателства, що се отнася до управлението на миграционните потоци. Необходимо е да реагираме за разрешаване на първопричините за проблема в рамките на истинска економическа дипломация, за да се създава растеж и заетост. Преди малко изслушахме речта на президента на Маршаловите острови, която ни призова да действаме в тази насока. Кот Дивуар също е засегнат с е, измененията на климата, защото а, е, страда а, е, от а, наводнения, от а, засушаване, както и от ерозия на крайбрежието. Затова това е област, а, в която можем да работим а, заедно срещата на върха Африка Европейски съюз в Абиджан е повод да се направи повече. Господин президент, радваме се, че днес сте наш гост. Ние искаме да гледаме на Африка през очите на Африка, а не през очите на Европа. Ето защо сътрудничеството между вас и нас е от такава важност и ще остане важно за мира, за стабилността, за борбата срещу тероризма и нелегалната миграция и климатичните изменения. Господин президент, благодаря ви отново, че приехте поканата ни. Имате думата. Господин председател на Европейския парламент, господин Таяни, уважаеми евродепутати, дами и господа. Искам първо да ви благодаря за възможността, която ми давате да се изкажа днес пред Европейския парламент в пленарно заседание. Това е чест и привилегия за мен и моята страна. Моето присъствие тук е пред е, избранниците на 500 милиона европейски граждани, което представлява и вашето културно разнообразие, вашия ангажимент към политиката, вашия опит е, и вие сте една много престижна аудитория за мен. Искам да се възползвам от възможността да засегна заедно с вас големите предизвикателства, които се сблъсква Африка и които трябва да реши в близките десетилетия. Също е, искам да коментирам е, ангажимента на моята страна по пътя на развитието, както знаете. Господин председател, уважаеми депутати, на 25 март 2017 година Европейският съюз отбеляза в вечния град Рим 60-та годишна от подписването на договорите от Рим. Тези договори поставиха едни жалони за една действителна солидарност между народи, които в миналото са били във война едни с други. Основателите на тези договори имаха гениалната идея да обединят ресурсите и интелигенцията интелекта в служба на изграждането на едно пространство на мир, сигурност и споделен просперитет. Така Европа е пример за вдъхновение на целия свят, особено за Африка. В момента, когато наблюдаваме едно затваряне в националната идентичност в някои региони в света, аз съм убеден, че тук във вашата институция вие ще можете да поддържате с необходимата енергия отворен, дух на отвореност, на солидарност и е, на мир такъв, какъвто го проповядваха вашите пред, предшественици. Европейския съюз непрекъснато дава пример пред цялото човечество за твърдото си убеждение, че трябва да се живее в мир, стабилност и напредък. Нобелата награда за мир, която ви бе присъдена през 2012 година, бе един отличен пример за това. Господин председател, уважаеми депутати, бъдещето на човечеството зависи от политиките, действията и програмите, които ние ще определим заедно в нашите държави, в нашите континенти и на световно ниво. С други думи, светът ще стане това, което ние искаме той да стане. И в такъв смисъл искам да очертая трите основни предизвикателства, които ще имат сериозно въздействие върху бъдещето на нашата планета и върху отношенията между Европа и Африка. Наясно съм, че председателят на Комисията по околна среда говори за предизвикателствата за мира и околната среда. Няма да говоря за това, ще говоря за климатичните промени, за топлянето на климата, за миграционните потоци и за демографската експанзия. Господин председател, уважаеми депутати, Затоплянето на климата, това е първото предизвикателство. На 12 декември 2015 е, ръководителите на държавите в света се събраха в Париж и подписаха един, едно историческо споразумение. То е ратифицирано от много държави вече, включително и от Кот Дивар. Това е една изключителна възможност за нашата планета – да е, удържи е, затоплянето на климата в разумни граници. В момента е крайно необходимо да се въведе в действие това споразумение, за да е, бъдат овладени отрицателните последици от затоплянето върху човека и екосистемата. Европа, както винаги, що се отнася до големите предизвикателства, може да сочи пътя. Европа трябва да продължи да мобилизира общественото мнение, финанси и технологии за преход в енергетиката, така че да се е, поставят в действие споразуменията от Париж и то по един необратим начин. Ние имаме една историческа възможност и трябва да я превърнем в реалност. В момента в Кот Дивуар има проливни дъждове, които са последица от климатичните промени. Те нанасят огромни щети в нашата страна, в много региони от нея. Също в много региони в Африка има засушаване и от изключително голям мащаб. То, то причинява и смърт, и опустошение на местните общности – и принуждава населението да напуска родните си места. Искам да ви окоръжа да продължавате да формулирате климатичните проблеми като един приоритет, за да приключат тези трагедии, които наблюдаваме в момента. Има много възможности да проправяме пътя към един зелен растеж с по-малко въглерод – тези възможности включват е, рационално управляване на природните е, ресурси и на екосистемите, като се възползваме, разбира се, от тяхната стойност за економическо развитие. Ние трябва е, съвместно да насърчаваме устойчивостта, като намаляваме също и дискриминацията, особено по отношение на жените. Трябва всички да работим, за да създадем политика за справедливо преразпределение, която да е по-ефикасна. Справедливо разпределение на богатствата. Второто предизвикателство, което искам да коментирам, което е, застрашава цялата планета, това са нерегулираните миграционни потоци по време на срещата на върха в Лавалета за миграцията през ноември 2015 година, аз коментирах, че е, драматичните събития, които причиняват смъртта на хиляди в Средиземноморието и в Африка на юг от Сахара, налагат да има повече солидарност, повече съгласие между Европа и Африка. Трябва да работим през цялото време върху всички фактори, които причиняват тези е, събития. В такъв смисъл е изключително важно да се установи мир и сигурност в района на юг от Сахара и да търсиме едно консенсусно политическо решение за конфликта в Либия. Трябва да си дадем сметка, че конфликта и организираната престъпност не обясняват единствено тези мигрантски потоци към Европа. Към тези фактори трябва да се добави и бедността, безработицата и липсата на демокрация в много от тези страни. Затова на 12 юни 2017 по време на конференцията G20 с партньорството за Африка, ние предложихме да се създаде един план, който да има за цел да се улеснят масови инвестиции в Африка, за да се създава заетост, особено за младите. Така ще се намалят и е, мигрантските потоци е, към Европа. Ние се ангажираме за тази е, благородна кауза и мнозина от нас е, предложиха този план да се нарича плана Меркел. Миграционните движения вътре в Африка всъщност са много по-обхватни и много по-големи по обмен, отколкото тези между Африка и Европа. Примерно, Кот Дивар е приел 5,5 милиона чужденци на своята територия. Това е, е около една 26% от е, неговото население. И тази е, диаспора представлява около 1% от е, БВП на нашата държава. Тоест, е, нашето гостоприемство и щедрост са един добър принос за развитие и на съседните страни. Моята страна ще продължава да бъде солидарна към цялото, всички тези народи. Затова ние трябва да продължим с усилията си за създаване на заетост, за да си останем една земя, която посреща и е гостоприемна. Уважаеми дами и господа, младежите, които се изкушават от европейската авантюра, често стават жертва на мафията и на терористични организации, които се подхранват от техните, техната неудовлетвореност и уязвимост. Затова трябва да работим, да действаме в защита на тези млади хора трябва да си даваме сметка, е, те трябва да си дадат сметка, че в Африка ще бъдат по-добре, отколкото другаде. Трябва да ги посрещаме с е, достоинство. Нека не забравяме първия член на Декларацията за правата на човека, прията от Общото събрание на не през 1948 година в е, Париж. Цитирам. Всички човешки същества се раждат свободни и равни в достоинство и с права. Те имат разум и съвест и трябва да се отнасят едни към други с дух на братство. И именно с такова братство и откритост към сътрудничество по много международни интереси, Кот Дивар ще изпълнява своя мандат в съвета за сигурност на ООН за 2018-19 година. В такъв смисъл искам да благодаря на всички ваши страни за огромната подкрепа, която ни оказахте по повод на избирането ни в съвета за сигурност на ООН. Нашият мандат ще започне от 1 януари следващата година и ще рабо... ние ще работим под знака на мира, което за нас е една втора религия в нашата държава. Последното предизвикателство, за което искам да говоря, е демографската експанзия. Според прогнозите на ООН, е, световното население, което в момента е 7,4 милиарда, от които 1,2 милиарда африканци, ще мине прага 10 милиарда през 2056 година. И Африка ще отбележи най-голям ръст, като ще представлява 54% от ръста на демогра... демографския ръст до 2050. Тоест този ръст ще даде възможност на най-развитите страни в Африка да настигнат международните тенденции и да се доближат към Европа. Нигерия ще стане петата страна по брой население след Бразилия, Штатите, Индонезия и Пакистан. Демократична република Конго и Етиопия ще изместят Русия и Мексико в списъка на 10 най-населени страни в света. Тоест, Това, това ще се случи в близките десетилетия и този ръст ще бъде още по-голям по отношение на населението в работна въз... активна възраст. 518 души в момента са в тази възраст в Африка и в 2050 тази цифра ще стане 1,3 милиарда. Уважаеми депутати, Африка е люка на човечеството, но е, тя е, е и с най-младото население в света. И всички ръководители на африканските държави, а и ръководителите на света си дават сметка за това. Стабилността на Африка и на останалата част на света ще зависи от това как ще раз... Е, се справим с въпроса за младеща в бъдещите десетилетия програмите за развитие трябва да сложат специален акцент върху развитието на човешкия капитал. Образование, здравеопазване и професионално обучение. Трябва да има огромни инвестиции в инфраструктура също така, включително големи регионални проекти за транспорт, електричество, образование и здравеопазване. Господин председател, уважаеми депутати, искам сега да говоря за това какво е постигнала моята страна, Кот Дивуар – която след едно десетилетие на криза в момента живее в мир а също така и в економически растеж. Това е резултат от мобилизацията и решимостта на нашия народ. Те постигнаха тези резултати благодарение на технически и финансов принос на нашите партньори, включително и Европейския съюз, особено в областта на управлението, земеделието и енергетиката. Искам да се възползвам от възможността да ви поздравя и да благодаря на Европейския съюз за подкрепата и за сътрудничеството. Партньорството с международната общност и особено с Европейския съюз даде възможност на Кот Дивуар да постигне изключителни резултати. В шесте последни години ръст, средния ръст на растеж на економиката е 9% на година като прогнозите за 2017-2020 са около 7% годишно. Инфлацията е, се удържа под 2% благодарение на доброто управление на е, бюджета. Дефицитът е около 2%. Ние е, сме основен производител на какао, около 40% от е, производството. Има проблеми с цената, ние продължаваме да правиме усилие за овладяване на макроекономическата рамка. Ние сме основни производители на какао и кашу, също така един от първите производители на палмово масло и каучук. Ние е, се класираме много добре в класацията е, за бизнес среда на Световната банка. В областта на енергетиката ние започваме да се превръщаме в енергиен хаб с е, капацитет 2000 мегавата, които 2020 ще стигнат до 4000. В момента разполагаме с инфраструктура, която е много плътна и много разнообразна. Една от най-добре развитите в Африка. Пристанища, е, пътища, летища. Освен това, е, ние постигнахме сериозен напредък в областта на сигурността, е, включително разоръжаването, демобилизацията и интеграцията на бившите борци. Има програма, за която Европейския съюз е допринесъл съществено. Тези реформи вървят в добра посока и е, в момента сигурността в нашата страна е такава, каквато е в Нью Йорк или в Женева. Реформите продължават все по-интензивно силите на отбраната и на сигурността допринасят и за опазване на мира. Уважаеми депутати, няколко години остават до е, изтичането на споразуменията от Котону през 2020 година и ние трябва да търсим сключването на едно ново споразумение между Африка и Европа. Бих искал да предложа да с няколко идеи за, на базата на отличните взаимоотношения между Кот Дивуар и Европейския съюз. Нашите отношения трябва да бъдат откровени, разбира се, базирани на национални мерки. Трябва да има гъвкави финансови инструменти, които да отчитат националните инструменти за управление, да има контрол, който може да бъде и засилен, ако е необходимо. Разбира се, тази тема, която е от голямо значение за моята страна, може да бъде разработена в по-големи подробности. Искам е, в заключение да поканя всички страни, които представлявате, да участват в е, следващата среща на върха между Африканския съюз и Европейския съюз, която ще се състои през ноември в Абиджан. Ние там ще покажем нашето традиционно гостоприемство и това ще бъде една възможност да установим международно сътрудничество за новите предизвикателства, с които се сблъсква човечеството, особено въпросите свързани с развитието и младеща. Отново ви благодаря, господин председател, благодаря на господин Антонио Таяни за неговата покана. Изключително съм впечатлен от топлото посрещане, от вашето внимание, което ми даде възможност да говоря за предизвикателствата, с които се сблъскваме ние не само в Кот Дивуар, но и в Африка. А, също за мен бе удоволствие да ви говоря за нашия напредък. Благодаря. Благодаря ви, господин президент, за вашата реч. Европейският парламент ще участва в диалога с вашата страна и с Африка. Ние сме изправени пред същите предизвикателства, младежка безработица, борба срещу тероризма, срещу нелегалната миграция и срещу изменението на климата. Трябва да подчертаем важността на демографския прираст. това. Европа трябва да се ангажира в по-голяма степен при вас, за да можем да решим собствените си проблеми и да ви помогнем да работим заедно за справяне с безработицата и да дадем надежда на всички африкански младежи. Разбира се, мечтата на младежите в Африка да живеят в собствените си страни не трябва да се разрушава. И Европейския съюз ще играе важна роля в това отношение. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Тук вие сте сред приятели и вратата винаги остава широко отворена за вас. Благодаря. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Председателят, продължаваме пленарната сесия. Пристъпваме към гласуване. Процедурен въпрос. Имате думата, колега. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Благодаря, господин председател. Позовавам се на член 31 от правилника за дейността ни. В пленарната зала в понеделник бе обсъден един доклад, посветен на сградата на парламента в Брюксел. Оказваше, че тази сграда е толкова амортизирана и неустойчива спрямо терористични нападения, че вероятно ще трябва да бъде разрушена. С този доклад разполагат немалко печатни органи, но не разполагат с него членовете на парламента. Като членове на парламента ние имаме право да се запознаем с текста.